Buonasera a tutti, iniziamo i lavori della Commissione con... Добър ден на всички. Започваме с точка първа от дневния ред. Днес имаме три много важни точки в дневния ред. Имаме петиции, свързани с отпадъците в Италия. Освен това, ще изслушаме доклада за проучвателната мисия в Полша и за мисията в Галиция ще обсъдим и годишния доклад за 2012 година на омбудсмана. Господин Чичестър и неговия доклада на господин Чичестър също ще бъде разгледан. Има две промени в дневния ред, с който разполагате и те се отнасят до одобряването на доклада на Лисе относно мисията в Мадрид. Той не беше подготвен за одобрение, затова днес ще направим окончателно обсъждане, а одобряването на този доклад ще бъде отложено за следващото заседание на комисията ни. В 17.30 ще прекратим заседанието и ще продължим с заседание на координаторите. Ако няма никакви бележки по дневния ред, считам, че той е одобрен такъв, какъвто го представих сега с измененията. Искам да ви съобщя, че на това заседание имаме приложение Б. Освен това, имаме също едно приложение, което се отнася до органите на нашата комисия. Този списък ви е раздаден вече така както се договорихме с координаторите и членовете на комисията. Ако нямате други предложения, считаме, че това приложение, списъка включен в него, е одобрен такъв, какъвто ви е представен. Ако нямате коментари по казаното от мен, можем да преминем към първата работна точка от дневния ни ред – а първо обмяна на мнение по доклада относно проучвателната мисия в Полша. Колегата Бощинаро има думата. Благодаря, госпожо председател. Мога да ви уверя, че тази последна проучвателна мисия, която имах честа да ръководя, беше, може би, най-успешната ни мисия и ще ви кажа защо считам така. На първо място тя беше организирана по отличен начин и използвам възможността да изразя нашата признателност на секретарията, на работата свършена от секретарията за отличната организация, за отличното сътрудничество с представителството на Европейския парламент във Варшава. Имаше много добро разчитане на времето, бяха проведени нужните срещи на място. Нямаше нито една точка, по която можем да поставим под въпрос организацията. И не се случва чак толкова често да изразяваме благодарност към секретарията, но е време да го направим и да кажем колко дълбоко сме им представени, признателни и най-вече на Джорджана. Имаше отлично сътрудничество и между депутатите, което също не е нещо типично. Имах честа да работя в тясно сътрудничество с а, а, господин а, Келър от групата на Зелените, както и с госпожа а, Геринген Оденберг, с господин Чернецки, единия от а, социалисти и демократите, Лидия, и другия от а, ЕКР. Третото първо впечатление. Разполагахме с достатъчно време да се срещнем с всички жалбоподатели. Нямаше а, ограничение в времето за отделните жалбоподатели да представят своите аргументи. Аз, освен това, ние имахме късмета да имам, се срещнем с една отлична организация от страна на жалбоподателите в Летница. Те изразиха своите аргументи чрез презентация на PowerPoint и тя беше впечатляващо добре подготвена от техническа гледна точка, от гледна точка на последователността на изложението, от гледна точка на организацията. Те бяха действително отлично организирани, а това е знак за тяхната зрялост, за добра организираност на гражданското общество в една държава членка. Освен това, беше важно, че разполагахме с достатъчно време да пътуваме, да видим обекти, които имат отношение към нашето посещение в Полша. Понякога от нашите стъклени алуминиеви офиси виждаме по, по друг ъгъл реалностите, а не така, каквито те са реално на място. Затова организацията ни позволи да направим посещенията, да набележим какви са проблемите, да получим първи впечатления. И всичко сега е включено. Аз говоря вярно с суперлативи, но е основателно. Сега разполагаме с един отличен проектодоклад, представен от Джорджиана. И се надявам, че в крайна сметка с участието на членовете в мисията, както пълноправните, така и останалите членове на екипа, ще се стигне до изготвяне на един доклад, който отчита всички притеснения на гражданите. След среща с властите проведохме проведохме срещи с геоложката служба, с губернатора, с други служби, преди 15 минути бяхме информирани от мисията на Полша, че те също ще представят допълнителна информация за двата проекта за открития рудник и за шистовия газ и нещо, което все още е неясно и буди безпокойство, е свързано с едно писмо и аз не искам да обсъждам този въпрос прекалено много на този етап, но преди да премина по конкретни теми, искам да кажа, че двамата членове плюс други високопоставени колеги споменаха факта, че ние сме в Полша нито като съди, нито като прокурори а ние сме там, за да отдадем дължимото на една много важна държава членка. Лично аз се чувствам много близко до Полша, поради факта, че моята страна има по-специално отношение с Полша. Полша използваше моята страна като убежище за полските елити в трудни за Полша времена. За това ние се отнесохме с пълно уважение към всички наши събеседници. Уверихме ги, че няма да имаме предварително изготвени непроменливи мнения, що се отнася до наблюденията ни. Искам да ви приканя да се запознаете внимателно с съдържанието на доклада. Той ще бъде малко променен. Поне надявам се, че ще бъде така. И е, ви приканвам да участвате в неговото изготвяне, да дадете своя принос, когато настъпи подходящия момент по един съзидателен начин, за да стане ясно, че комисията по петициите е създадена за да отговори на интересите на гражданите. Това, което ми се струва най-проблемно по време на посещението ни в Полша, на първо място беше, че имаше е, ясна липса на комуникация между властите и гражданите, между властите и жалбоподателите. В Летница и региона организираха 12 рефер... са организирали 12 референдума. Резултатът от участието в тези референдуми е между 92 до 98% от жителите, което е огромно. Извинете, повече от 60% от общото население е участвало в тях и отрицателните реакции за отхвърляне на проекта са били повече от 60% при всички проведени референдуми. И моят риторичен въпрос е как можем да се доверим на прозрачността и на участието на гражданите на публичните консултации, когато сме изправени пред подобни реалности. И на второ място мисля, че и Крис Тейлър ще сподели същото мнение, е, че по проекта за шистовия газ има нещо, което все още ме вълнува. Това е нещо като религията. Никой няма право да поставя под въпрос шистовия газ. Никой не трябва да повдига каквито и да е безпокойства подобно религиозно едва ли не поведение противоречи на съществуващите норми в Европейския съюз, като нуждата от публични консултации, прозрачност, оценка на въздействието върху околната среда и прочие. Аз ще се въздържа от казването на нещо допълнително, преди да събера повече информация. И искам отново да благодаря на всички, които участваха за това толкова успешно посещение в Полша. Вроцлав е много красив град. Град. Вероятно ще и друг, друг повод, но се надявам, че няма да бъде по повод на получена петиция да отидеме в Гданск. Но те имат отличен административен капацитет отличен капацитет по един интелигентен начин да освояват средства на Европейския съюз. Това е град, който е изцяло обновен, има ново международно летище, чудесен стадион и прочие. Това е място, което обичам много. Затова по-добре да видим какво е съдържанието на нашето посещение с отворени умове и сърца и да обсъдим този въпрос отново, когато всички сме заедно. Надявам се, че този доклад няма да породи никакви спорове. Благодаря. Благодаря, господин Буштинаро. Ето, вижда се, че понякога нашата комисия може да постигне своите цели. Господин Буштинаро говори без микрофон. It was a lucky day for us. И бяхме късметли общо за ето Председателката, благодаря господин Тейлър. Благодаря госпожо председател. Искам и аз да благодаря на всички в Полша и на нашите служители, на административния ни персонал, за организацията. Отлично посещение. Господин Бощинаро беше един умел лидер на делегацията, способен лидер. Проявява голям интерес към темата преди да тръгнем за Полша и когато стигнахме във Вроцлав, вече се заинтересувах съвсем. Всъщност аз отидох и в Гданск, където се срещнах с представители на кампанията – мисля, че всички сте получили информация за моя блог. Госпожа Алкен каза, ние не го четем всеки ден, за съжаление. Продължава господин Тейлър. Та в моя блог съм включил две различни статии. Едната е свързана с рудниците, а другата с шистовия газ. Нямах възможност да прочета доклада, така че за момент ще направя коментари с общ характер. Мисля, че в този документ би следвало да се позовем на бъдещите предложения на комисията за добиване на шистов газ, те ще се появят през септември или октомври. А, чак през декември, добре. Освен това, мисля, че трябва да се позовем на промените в оценката за въздействие върху околната среда. Ролята на ОВОС не е осъзната в пълна степен в Полша. Виктор, както вече спомена, общо взето в Полша религиозно се вярва на фракинга, на хидровличното разбиване. И аз се чудя защо не се поставя под въпрос този процес. В началото исках да кажа следното. Ами ако този проект е толкова добър, ако шистовия газ е толкова добър и неговото добиване не вреди, защо отхвърляте сляпо всички въпроси в тази връзка? Трябва да се направи уточнение и във връзка с дългосрочната експлоатация на местата, където се добива шистов газ отговорността е ограничена във времето, а евентуалното вредно въздействие вероятно ще се види в средносрочен план или така или иначе много след като е изтекла отговорността. Господин Буштинаро спомена процеса на консултации в Полша – с удоволствие отбелязвам, че в самото министерство се признава, че срока от 4 седмици за допитване и консултации относно евентуалното екологично въздействие на хидравличното разбиване е твърде кратък тъй като това е срок за цялата страна. И в момента се обмисля възможност за увеличаване на този срок. Когато говорим за препоръките, мисля, че трябва да се спомене ролята на консултирането, на участието на хората от общността, от долна Силезия, тъй като имаше референдум по отношение на добиването сред 50-те хиляди души, които са засегнати най-сериозно. И имаше всъщност 95% опозиция на този проект. И няма как да се изненадваме, защото този проект определено щеше да доведе до разрушаването на пътища, домове, училища, компании и така нататък. Става въпрос за изкопаване на 200 метрова дупка в земята. Така че едва ли ще се очудим, че съпротивата е 95%, другите 5% може би са сметнали, че това е една добра идея или както казва госпожа Алкен, те печелят от всичко това. По отношение на тази област, в която имаше предложение за създаване на открит рудник, трябва да кажа, че е имало няколко проекта на Европейския съюз в тази насока. И това не трябва да се забравя. Що се отнася до препоръките, най-вече за проектите за шистовия газ, останах поразен от непоследователността на полската енергийна стратегия. И отговорността на хората спрямо стратегията ЕСА 2020 и целите за намаляване на въглеродните емисии. По някакъв е, начин тази стратегия е напълно пренебрегната. И нейните цели, говоря за целите ЕС 2020, също са забравени. Малко се обърках сега. Намаляването на въглеродните емисии се споменава твърде бегло в стратегията. И има препоръка за искане на допълнителни пояснения. Спомням си, че имахме една презентация в нашата комисия относно добива на шистов газ и имаше едно представяне от центъра Тиндъл в Северна Англия. Експертите ни дадоха факти и цифри и стана ясно, че от гледна точка на околната среда най-безопасното място за шистовия газ е в земните недра. Той не трябва да се появява на земната повърхност. И ако започнем да го добиваме, просто няма как да намалим въглеродните си емисии. Това няма как да стане, макар че сега като че ли позабравяме тези научни данни и ми се иска резултатите от проучването на центъра Тиндъл да бъдат взети предвид в Полша. Вероятно ще дам още малко информация, ще разширя своя принос. Ще допринеса в следващите 2-3 седмици, но мисля, че посещението беше много добро, така или иначе. Благодаря за думата. Благодаря, господин Тейлър. Някой друг иска ли да каже нещо? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Трудно е да се добави каквото и да било след тези две експозета. Искам да благодаря на господин Буштинаро за важния му принос за тази мисия и за работния документ. Още не съм го прочел, но от вашето експозе става ясно, че можем да стигнем до определени заключения. Надявам се, че в крайна сметка ще успеем да откликнем на опасенията и на вас, и на господин Тейлър. Очаквам с нетърпение да разгледаме доклада след няколко седмици. И за няколко думи думата давам на господин Буштинаро за заключение, естествено. Господин Буштинаро, за да откликна наказаното от колегата Тейлър. Трябва да се добавят няколко елемента. По време на нашето посещение имаше спор между премиера Туск и министъра на околната среда. Премиера оказваше натиск върху министъра на околната среда да промени законодателството, за да стане то по-благоприятно за инвеститорите – в областта на шистовия газ. И това ставаше по много категоричен начин. Направете го или някой друг ще го направи от вашите служби. Прочетох това в вестник Warsaw Times. На второ място имаше проекто изменение, по силата на което неправителствените организации ще имат право да се присъединят към публичните консултации само ако са създадени преди повече от една година. Това означава, че се въвежда ограничение спрямо НПО за участие в публичните консултации и това е доста притеснително. На трето място, когато се срещнахме с представители на геодезистите в Полша, ни казаха няколко думи за прогнозите и за експлоатацията. Но не ни казаха нищо за най-ключовата част от експлоатацията, тази, която замърсява най-силно околната среда. И още нещо, което е интересно. Разбрахме, че техниките, технологията, която ще се използва в Польша за добиване на шистовия газ е по-напреднала, отколкото в САЩ. Миналата седмица към мен се обърна представител на Шеврон, госпожа Ръсъл, забравих другото име, и тя се изненада. И аз се изненадах, защото ние не знаехме, че Шеврон е основен играч в Полша. Знаехме, че това са по-скоро неизвестни инвеститори. Шеврон обаче ни казаха, че са в Полша. И те са останали шокирани, когато са разбрали, че Полските геодезисти казват на Европейския парламент, че технологиите са по-напреднали от тези в САЩ. И още нещо. Изключително удовлетворително. Проведохме една среща в едно село. Трябва да кажа, че в региона Летница има голям просперитет, има висок стандарт на живот. Срещнахме се с повече от 100 души вносители на петиция 127 човека участваха. Имаше много представители на телевизионни канали и не само местни медии бяха там. Всички коментари бяха положителни. Това означава, че е налице необходимостта да се говори с населението, И трябва да се говори за реални неща, а не да се използва пропаганда. Пропаганда, която се използва от Шеврон или от Газпром. И накрая, изрично ни казаха полските геодезисти, че полското правителство се противопоставя на каквато и да било промяна на ОВОС по отношение на шистовия газ и нещо повече. Те са против разговорите за ново законодателство в областта на шистовия газ, което означава, че като се съберат всички елементи на мозайката, картината, която ще се получи, ще е доста по-притеснителна, отколкото ако разгледаме парченцата от мозайката отделно. Благодаря още веднъж на господин Валенса. Мисля, че работихме в дух на сътрудничество и отговаряме на исканията на европейските граждани, на техните притеснения. Повече информация ще видите в доклада председателката. Надявам се, че това ще бъде един добър пример за бъдещи делегации. Ще разгледаме този въпрос на някое следващо заседание на комисията и така приключваме дебата по тази точка. Следващата точка от дневния ред. Аз бих е, обединила петициите в точка 5 и 6, защото всъщност става дума за един и същ проблем. Петицията в точка 5 от дневния ред, внесена от е, името на някои гражданство, граждани, е, членове на протестното движение Рифотарси, Вносителите на петицата не са днес сред нас, докато тези, които са подписали петицията, петицията в точка 6 са сред нас, така че искам да дам а, думата директно на първия представител а, по тази петиция, за да ни опише за какво става дума. За 5 минути ви давам думата. Добър ден! Аз съм свещеник в католическа енория, в населено място, което доби траурна слава, защото както това място, така и цялата провинция Неапол, Север и Казарта Юг от години са изложени на хуманитарна драма, която, за съжаление, не намира никаква гласност. През последно време, след една медийна кампания, която беше изнесена във вестника Венира, се говори малко повече за този проблем. Искам да ви кажа, че от години нещата стоят така, че камората, заедно с някои нечестни индустриалци и участието на корумпирани политици допусна по нашите полета, които бяха много плодородни, имахме и чудесни ландшафти, много красива местност е това, за която всички не завиждаха и сега тази красива местност е засипана с милиони тонове високотоксични отпадъци. Те са заровени там или са изгорени. печално известните токсични пожари, които съществуваха при нас. Вероятно сте чували за тях. Може би малко странно ще ви се стори това, което разказвам. То наистина е странно, защото ние, нормалните граждани, е, също така и ние свещениците, също така и домашните лекари бяхме първите, които установихме, че през миналите години смъртността, причинена от е, рак, левкемия и различни тумори, нарасна изключително много. Децата е, се разболяват, младите майки се разболяват, хиляди хора трябва да бъдат придружени в последния им път с твърда рано. И, за съжаление, трябва да кажа, че хората са загубили всякакво доверие. Те не се доверяват вече на никого и на нищо. Нашият глас е слаб и затова сме тук, искам да ви кажа съвсем открито, че сме тук, обзети от голямо обчаяние. Когато депутатът Мацони дойде при мен през последните дни, представи се, ние окачихме надпис, на който се четеше Европа помогни ни. Тази кампания обхвана не само пет провинции, а шест провинции. Шестата провинция е всъщност нашата провинция, която е жертва на пожарите и на отровата. Изведнъж тя се превърна в наш враг по тази причина. Лесничейското управление отне от селското стопанство селскостопански площи. Преди там се е, залесяваха, се засаждаха, извинете, аспержи и домати, с които бяхме много известни в Европа. Нашите вестници тази сутрин са представили и снимков материал по случая. Много ви моля, помогнете ни. Ситуацията наистина е непоносима и също в мога да посоча, че не можем да продължаваме повече директно отговорни са и кметовете. Те вече вдигнаха бялото знаме, те просто се отказаха, защото нямат сили да се занимават повече с този проблем. През миналия месец 2 милиона кубически метра тук токсични индустриални отпадъци бяха открити, те бяха заровени. Те идват от север и продължават да постъпват такива отпадъци от север. Това са отпадъци, които идват от индустрията, която, за съжаление, също укрива и данъци. Камората е голям проблем също и ние, които живеем в този регион, сме принудени да съжителстваме с камората. Нашите хора не могат да продължат да водят такъв живот. Ние наистина искаме да отправим зов за помощ към вас и искаме да чуете нашия зов за помощ. Ние също сме европейци и не можем да живеем повече по този начин. И има множество комисии, има множество комитети, които се формират. Католическата църква започва да се занимава с този проблем. Седем епископи през последната година подписаха един много настоятелен документ, в който изразяват своята загриженост от ситуацията. Днес тръгнахме много рано, за да дойдем тук при вас. Днес след обед ще се прибираме обратно и не си представях, че за един ден ще отида и ще се върна до Брюксел. Ние поставяме съдбата си във вашите ръце и вярваме, и това го казвам не просто на думи, казвам го с цялото си убеждение. Аз съм духовен водач в нашия комитет и мога да ви кажа, че е трудно хората, които са много силно засегнати, да не може да им се вдъхне надежда. Много ви моля, помогнете народът да не се превърне в наш враг. Един депутат се изрази много добре, нещо, което съм си мислила и аз. Тези стъклени палати тук, те са важни, те са ни необходими, те трябва да съществуват за нас, защото как могат да се вземат иначе решения в наша полза. Много ви моля, обаче преодолейте дистанцията между стъклените палати и народа. Народът има нужда от вас, народът е, се нужда от вашето доверие. Няпол, Север, Казарта, Юг, това са отровени райони, между другото. Ние се страхуваме дори да отидем на пазар – ние трябва да знаем точно кои са отровените площи. Това не ни се съобщава. Трябва да знаем кои площи все още не са е, замърсени, за да могат селските стопани да продължат да ги засаждат. Тези площи трябва да бъдат санирани. Това не се прави. Парите изчезват, предоставят се средства. Тези средства изчезват в тъмни канали, не се извършва саниране потоците отпадъци от север трябва да спрат. Ние не искаме тези индустриални отпадъци да бъдат заравени в нашите полета. Този процес трябва да спре. Нямаме повече време а виновните, виновните на тях трябва да се потърси отговорност и те трябва да платят за това, което са направили. Хората от Неапол и Казарта отправя молба към вас и аз съм тук, за да изразя тази молба. Благодаря. Благодаря, господин Маурицио. Доктор Мафела желая за 5 минути думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни изслушвате днес. Аз съм тук в качество на технически специалист и искам да изясня малко по-подробно казаното от Падре Морицио. Цялата европейска общност, към нея сме отправили молбата си. Ние трябва да ви кажем, че Европа трябва да обръща внимание не само на отстраняването на домашни отпадъци, на битови отпадъци, а също и на коректното отстраняване на индустриални отпадъци. 40 милиона тона отпадъци. Това са отпадъци, които възникват в Италия и в Европа. В сравнение с 30 милиона тона са битовите отпадъци. Моят регион се срамува пред целия свят, защото отстраняването на отпадъците не се извършва по коректен начин. От 30 години вече е така. Кампания, която е една от люлките на европейската цивилизация, заедно с Гърция, кампания сега е депо за индустриални отпадъци, продукти, които са произведени, освен това, чрез укриване на данъци. Италия произвежда около 30 милиона тона индустриални отпадъци, които могат да бъдат транспортирани свободно като стоки. Така че, уважаеми дами и господа депутати, предупреждавам ви, вие знаете, че ние сме страна, в която данъчното укривателство процъфтява и това данъчно укривателство е някъде около 30%. То води до там, че 30 до 35 милиона тона индустриални отпадъци годишно не се обезвреждат и устраняват коректно. Освен това, мафията владее нашия регион, което доведе до там, че е един от най-старите региони на Европа, люлката на цивилизацията – люката, където се намират Помпей и където е творил Хораци, сега е изложена на опасност. Изложени са на опасност археологическите е, паметници и е, всъщност става ясно, че всъщност санитските войски, които са победили ханибали, чието гробове са тук, те вече не са свещени гробове, защото са отравени с диоксин, който идва от север. Това доведе до там, че цялата област, целият район вече е отровен. В този район е отбелязана една от най-големите победи по време на античността, по време на античните войни. И ние сега трябва да се опитаме да оцелеем. Не успяваме да отстраняваме и да обезвреждаме тези отпадъци, както трябва, за това много голяма част от тях се изгарят. Предоставили сме ви документи, там са изброени всички министерства, които са компетентни и ние е, желаем да помолим Европейския съюз да се запознае с проблема в кампания, защото е, такива неща се случват във всички региони на Европа, където няма достатъчно контрол – е, трябва да имаме правилно проследяване на отпадъците и също така правилно обезвреждане. След 30 години установихме, и това трябва да стане ясно и известно на всички ви, че нашите съоръжения за обезвреждане на отпадъци не се контролират. Има огромен брой огромно количество индустриални отпадъци, например азбест в моя регион. В провинция Велино е стоварен азбест от е, всички краища на Италия. Ние обаче нямаме е, съоръжения за обезвреждане на азбест, които да са пригодни и да отговарят на законните изисквания. Имайте предвид, че индустриалните отпадъци в Европа трябва да бъдат обект на проследяване и правилно обезвреждане, защото ние сме най-добрия пример за това какво се случва, ако няма правилно проследяване. Вторият ми апел е следният. Ние трябва да обезвреждаме коректно и битовите отпадъци, но съотношението между индустриални и битови отпадъци е 4 към 1. Така че ние трябва да внимаваме особено да, бъде, да бъдат правилно обезвреждани индустриалните отпадъци. Трябва да ви кажа, че в нашия регион са отбелязани епидемиологични данни, според които възоснова на натрупването на индустриални отпадъци населението страда. Затова ви моля да упражните натиск върху нашето регионално правителство, така че то да обърне повече внимание, отдели повече ресурси за токсикологични изследвания и също така за епидемиологични изследвания, които да бъдат много подробни, защото въпреки че има такава екологична катастрофа при нас, няма никакви епидемиологични данни, които да са събрани в необходимите за целта кампании и които да станат повод за политически мерки и обнадеждаване на населението. Благодаря, че ме изслушахте. Моля ви от цялото си сърце да обърнете особено внимание на транспортирането на индустриални отпадъци. Защото все още няма закон, е, в който да се предвижда е, екологични наказания, съгласно наказателното право. А, трябва да ви кажа, че, е, например, е, търговията с дрога и други престъпления са свързани с много по-малки рискове. Е, отколкото организираната престъпност с отпадъците. Това всъщност е тип престъпност, която е на второ място в света по е, приходи. Благодаря. Комисията естествено има предвид ситуацията с отпадъците в кампания, има процедура по нарушаване на основните договори, тя тече в момента. Що се отнася до тази процедура, комисията на 20 юни взе решение да изправи Италианската република за втори път пред е, Европейския съюз, възоснова на информацията, с която разполага от е, италианските компетентни органи, ние получихме информация, съгласно която наистина не са взети необходимите мерки, така че в разумен срок Италианската република да изпълни решението на СЕС от 2010 година. Що се отнася до незаконното обезвреждане или по-скоро незаконното отстраняване на индустриални отпадъци е, и терадефлоки, ние се свързахме с компетентните органи и поискахме обяснение от тях в тази връзка. Ние е, приканихме националните органи да се погрижат да бъдат взети мерки за провеждане на постоянни кампании за контрол с цел спиране на нелегалното изгаряне и заравяне на отпадъци. Съгласно информацията, предоставена ни от италианските власти, през октомври 2012 година беше на извършена координация в кампанията, беше включено и Централното правителство, местните органи на властта, също така и е, неправителствени организации, екологични организации. Е, вследствие на тези мерки има екологични патрули и нещата изглеждат така, че тези патрули вече започнаха да отбелязват резултати от своята дейност. Има вече внесени сигнали за неконтролирано съхранение на отпадъци, най-вече в провинция Казарта. Що се отнася до е, правилното отстраняване на отпадъците, най-вече на индустриалните отпадъци, комисията упражни натиск върху органите на местната власт, за да бъде разработен план за е, отстраняване на опасни отпадъци. Беше прият такъв план за битови отпадъци и е, комисията получи и проект за план за отстраняване на битови отпадъци. Комисията помоли компетентните органи в Италия да и предоставят редовно сведения относно приемането и изпълнението на този план. Що се отнася до битовите отпадъци, планът беше прият през 2012 година, през януари, но за опасните отпадъци е, и тяхното устраняване планът все още не е прият. Комисията помоли компетентните органи в Италия да я държат в течение по този проблем. Благодаря. Искам да говоря на датски. Първо, искам да благодаря за това, че вносителите на петицията са тук. Всъщност тази история вече чуваме няколко години. Когато бяхме в района на Неапол преди време, се срещнахме с вносителите Срещата не продължи дълго, но получихме впечатление за това колко хора искат да се оплачат и стана ясно, че сме изправени пред огромни проблеми. На тази среща, на това пътуване, видяхме нещо положително. В Неапол Нещо се случваше. Имаше поемане на инициатива, имаше опити за изграждане на инсталация за обработка на отпадъците, а не само те да се изгарят. Имаше обсъждане на дългосрочни стратегии, имаше обсъждане на планове за устойчиво управление на отпадъците, в което да участват различните общини. Видяхме и нещо много драматично. Беше невъзможно да се открие отговорното лице. Питахме министри, Питахме кого ли не, кой носи отговорността за случващото се. Просто имаше прехвърляне на топката. В Италия има една много интересна, драматична администрация. Ако представители на района, на района кампания иска да свърши нещо, той трябва да се допита до 550 кмета. Така че трябва да има някаква административна реформа. Трябва да има поемане на отговорност. Да е ясно кой поема отговорността. Италианците може би харесват своята централна структура харесват развитието на своята администрация, но нещо трябва да се направи. По отношение на отпадъците и тяхното управление, трябва да кажа, че положението е просто отвратително. Юдит Меркис беше на това посещение, Петер Яр беше там. И ние попитахме по отношение на опасните отпадъци, дали има италиански предприятия, които да се грижат за обработката на, на тези отпадъци. Оказа се, че мафията е замесена, оказа се, че има опасни, отровни отпадъци, които просто се хвърлят в едни депа и това е. Нищо не се случва. Аз мисля, че регионалните власти носят отговорността. И когато хората, когато регионите страдат от а, определени политики и то в продължение на години, ние трябва да направим нещо. Определено има възможност да се свърши нещо в този регион. Естествено, че става въпрос за Европа. Когато разговаряхме с гражданите, стана ясно, че има желание за, за действие, за сортиране на отпадъците. Само, че ставаме свидетели на непрозрачни методи на управление, на престъпни методи на управление. Когато дойдоха кметовете, за да се срещнат с нас. Те дойдоха с охрана, с военна охрана. Така че проблемите са много. И комисията казва, ами да, притесняваме се, има процедури по нарушение, да, ще направим това, ще направим другото, ами нищо не се случва. Нищо не се случва в този регион, ние го виждаме. Какви са основните причини за това тежко положение с буклука? Ами, намерете ги. Има известен напредък. Системата, която изграждаме сега, трябва да е устойчива. Не трябва да се разпадне след малко време. Просто е покъртително. Онова, което се случва, аз съм потресена и всички ние в парламента имаме отговорност да направим нещо, за да може да се случи нещо. И ние трябва да откликнем на тези жалби на, на гражданите. Не, че това е единствения проблем. Има и други проблеми с планинските райони и така наречените екобали. Тези бали са насякъде и ние трябва да се погрижим за това, че управлението на отпадъците в крайна сметка се случва навсякъде по един и същ начин. Господин Буштинар. Благодаря, госпожо председател. Ако господин Бощинаро е съгласен, можем да сменим реда на изказването. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Виктор. Разбира се, ситуацията наистина е много прострираща, много неприятна и трябва да посоча, че комисията е изпълнила своите задължения. Започнала е процедура по нарушаване на основните договори. Основният проблем, който аз виждам, е, е, че в случая, тъй като има такава процедура, средствата са блокирани и не могат да се използват за устраняване на отпадъците. От друга страна, искам да кажа, че се печелят много повече пари с незаконно устраняване на отпадъци и това е за сметка на съответния регион. И най-вече за хората, които живеят там. Аз е, е, също съм намалил доста очакванията си. Видях, че има подобрение в Неапол. Ние присъствахме там, видяхме, че има усилия от страна на регионалните бюра, що се отнася най-вече до битовите отпадъци, да се разработи система за устраняването им. Това беше добре. Обаче с проблема индустриални отпадъци тогава нямаше решение и както виждам и днес няма решение. Искам да кажа, че петицията трябва да бъде открита, ние трябва да поставим някои въпроси на италианското правителство, които за мен са много важни. Аз още тогава е, видях тези неща. Е, видях, че има депо за отпадъци, беше казано, че отровни вещества проникват във водата, а операторите на депото казаха, че това не е вярно. А на нашия наивен въпрос, вие тествали ли сте това, те казаха не. Значи, Първото искане от мен, а и вносителят на петицията каза, е да има прозрачност. Трябва да се знае,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 и има в почвата отровни вещества, това трябва да се тества, трябва да се погледне. Не можем просто да кажем светът е наред, а от друга страна да кажем света не е наред. Значи, наистина има достатъчно научни методи, за да се извършат такива тестове, да се види дали почвата е отравена. Също така, ние посетихме някои от тези депа, Манфред знае и председателя също. Това са огромни депа и на въпроса прави ли се тук нещо, никой не ни, ни, ни отговори. Имам предвид е, да ни даде научно обоснован отговор. Има ли е, отравни вещества в почвата, има ли отравни вещества в хранителните продукти? Никакъв отговор. Ние забелязахме и е, някои е, нередности по отношение на заболеваемостта сред населението. Смятам, че е, с това трябва да се заеме централното правителство. То трябва да отдели средства, трябва да осигури организация. И второто, е, това, което е много важно за мен, обратно проследяване на индустриалните отпадъци. Аз разбирам кметовете на място, те просто са претоварени. От една страна е, са те, които трябва да се занимават с устраняване на отпадъци на регион регионално ниво, а от друга страна това са силно специализираните престъпни банди, които три пъти на ден мамят кмета, без той да забележи това. И наистина посочиха органите на местната власт приблизителни стойности, според които една трета от индустриалните отпадъци в Италия изчезват. Е, има индустриални райони там, е, произвеждат се отпадъци и може да се види по сертификатите какво постъпва. Една трета обаче от тези отпадъци липсват и никой не проследява къде отиват те. Така че първото изискване е прозрачност, второто обратно проследяване на индустриални отпадъци. Всеки който произвежда индустриални отпадъци, трябва със сертификат да докаже къде всъщност се отстраняват произведените от него отпадъци. Преди две години сме си записали това искане и аз моля най-настоятелно може би, госпожо председател, вие трябва да пишете до правителството, да е, повикате тук при нас министра на екологията, но е, пак казвам, е, кметовете на място са претоварени, те не могат да се справят с тази задача, необходимо им е помощ от комисията, да, тя я предоставя с процедурата по нарушение на основните договори. Също така трябва да има помощ за преодоляване на престъпните организации, ситуации там. С две думи трябва да се намеси правителството и всички вие видяхте всъщност и чухте, че става дума за една от люлките на европейската цивилизация. А, а освен всичко друго, там вече се говори и за вредна за здравето среда за хората. Не само, че са разрушени доста исторически паметници, така че трябва възможно най-бързо да се свържете с правителството, за да вземем първоначални мерки. Благодаря. Бустинаро. Грация, президент. Господин Босинаро. Благодаря, госпожо председател. Позволете ме да мина на румънски език. Надявам се, че този език ще бъде малко по-разбираем за нашите двама жалбоподатели. Петиции. Арată în mod fidel ce se poate... Председател, много ясно се вижда от тази петиция какво може да се случи, ако систематично една държава членка на Европейския съюз не спазва законодателството на Европейския съюз, а също така и националните закони. Както казах, това е моята диагноза, а останалото е история. Защо се случва това? Откакто говорим за петиции от Италия, знаем, че е, много често в нашата комисия има такива петиции. Дори три правителства се смениха Берлускони, Монти и сега Лета. А ние сега сме през 2013 година и говорим за ново измерение, което е още по-алармиращо. Говорим за отстраняване на отпадъци по незаконен начин, като при това се нарушава европейското законодателство. Става дума все пак за индустриални отпадъци. Знаете, че се нарушава по този начин директива и това влушава още повече положението. Единственото, което ми хрумва и ми хрумваше, когато изслушах носителите на петициите, е речта на Цицерон в Сината, цитира се на латински. Естествено, трябва да си зададем въпроса, колко време италианските власти ще толерират това? Колко време ще злоупотребяват с търпението на Европейската комисия и колко време Европейската комисия ще издържи преди да приложи още по-стрикни мерки спрямо от тази държава, infringement, което се прилага от време на време, но за съжаление това не се прави и колегата посочи това, вносителите посочиха, че става дума за проблем, който не е само проблем на Италия, става дума за проблем свързан с проследяването на отпадъци и по-специално на индустриални отпадъци. Говорим за проследяване на хранителни продукти. Това е добре, обаче нямаме механизъм за обратно проследяване на отпадъци и според мен това е още по-зле. Като румънец аз знам много добре, че една част от отпадъците от Италия се транспортират в Румъния и когато попитаме италианските компетентни органи, а понякога и румънските компетентни органи, които са точно толкова ефективни в кавички, като нашите италиански приятели. Никой не знае откъде идват тези отпадъци, а това означава, че ние живеем в пълен хаос. Това не е Европейски съюз, който има стандарти, който спазва правилата. Не, това е хаос и е, ни създава загриженост. Какво трябва да направим в случая? Това е въпросът ми. Опитвам се да дам отговор. Мисля, че първо трябва да вземем решение тази петиция да остане открита. Това е абсолютно необходимо. Второ, днес беше казано и не за първи път чувам това, че мафията и престъпните структури търгуват с отпадъци и имат приходи от това. Госпожо председател, това, може би, трябва да се отнесе в подкомисията Крим, защото тя все още работи и тя се занимава с организирана престъпност, не само с мафия в частност и смятам, че те биха могли да ни помогнат. Вероятно, те могат да направят много повече, отколкото ние, за да можем да открием и невидимото лице на този проблем. Всъщност да открием престъпниците в цялата тази верига. И на последно място искам да ви помоля, госпожо председател, още веднъж да изпратим ясен знак към италианското правителство за това, че проблемът наистина е огромен. Като румънец трябва да кажа, че създаването на румънската нация и нашата история са много тясно обвързани с Рим. Това са неща, които наблюдаваме не в Африка, не в Латинска Америка, а в една държава, която е една от учредителите на Европейския съюз. И е, италианските граждани, които винаги са се обръщали към нас, за да е, не гледаме е, към Европа от нашите слонови кули, тези граждани искат да бъдат чути. Те не искат толкова средства, колкото да бъдат чути. Те желаят по-добро здравеопазване, желаят спазване на техните права от Европейския съюз. Желаят да получат отговор от европейското правителство, а европейското правителство се базира на а, мнозинство от две коалиционни партии от това правителство трябва да поеме отговорност за решаване на този толкова належащ проблем. Трябва да намерим отговор на този въпрос. Както каза Естер Браун, става тук дума за фейлинг Стелс. Това са държави, които нямат никаква надежда, които не са успели да си изградят позиция, така както е била в древна Месопотамия. Но тези фейлинг стейт сега са в Европа и това трябва да се промени. Благодаря. Колегата Занони има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на италиански язик. Както жалбоподателите и колегите споменаха, ние сме изправени пред една ситуация на непрекъснато нарушаване на стандартите и правилата. Няма съществено подобрение напоследък и считам, че една от причините за това положение на нещата е сегашната система за мониторинг както и а, сегашната система, която се прилага в Европейския съюз за започване на процедура за неизпълнение. Тази процедура отнема твърде много време. Това е безспорно. Освен това, тези системи не са нито ефективни, нито ефикасни те не могат да се справят с положението. И това се вижда от факта, че има чести намеса от страна на Европейската комисия пред властите в Италия, без да се стигне до съществено подобрение на нещата. Както казвах колегите, продължава нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Аз съм от Северна Италия, от Венето. И дори в този регион има отпадъци, които пристигат от други места. Затова считам, че трябва да се сложи край на тази неефективна система. Комисията и Европейският парламент трябва да осъзнаят необходимостта от това крайна сметка, според мен, това, от което се нуждаем, е една система за наблюдение, която да е наднационална. Нуждаем се от нещо като европейска екологична полиция за справяне с подобни проблеми. И на следващо място това положение според мен се дължи също на факта, че в Италия, но не само в нея, в конкретния случай в Италия, не се прилага принципът на замърсителят плаща по подходящия начин, за да се търси отговорност на този, който носи вината. Ако хората ако на хората им се търси отговорност за замърсяването, което извършват, може би те няма да го правят. А ако им се разминава, те нямат такъв стимул. Считам, че е необходимо да имаме европейско правило, което да помогне на държавите членки, не разполагащи с нужните е, ресурси или пък разполагат с такива, но не ги използват, за да може да се наложи прилагането на принципа на замърсителят плаща. В моя регион, в северо Италия, ако сравня положението там с положението в кампания, виждаме, че има разлики. Разбира се, имаме някои чисто местни проблеми, но никой не е платил за нанесените щети. Системата за санкции не действа. Може би трябва да има европейска система. Що се отнася сега до проследяемостта на отпадъците? Съществува система, която съществува в Италия. Тя е електронна система за проследяване на отпадъците в Италия, но преди 2-3 месеца имаше съобщения, които показаха, че на практика възлагането на, на поръчките, кои, на тези, които ще администрират системата, е станало в условия на корупция. И тази система все още не функционира както трябва. Трябва да се обърнем към комисията. Трябва добре да се осъзнае, че трябва да бъде направено много повече, защото за сега няма никакви положителни резултати. Благодаря. Някой друг желая ли да вземе думата? Ако няма, аз от моя страна бих искала да допълня едно-две неща накратко. Искам да се върна към доктор Мангенаро, представители на комисията. Той каза, че е започната процедура за нарушение срещу Италия. Доколкото ми е известно, в тази процедура няма позоваване на конкретната ситуация, която обсъждаме сега, поради което аз считам, че няма разпоредби, които да се прилагат. През 2010-2011 беше заведена процедура за нарушения срещу Италия за нарушаване на европейските екологични стандарти. Искам да разбера дали ви е известно какво се е случило с тази процедура, приключила ли е или не. Може ли комисията да ни каже дали а, в момента Италия изпълнява регламентите на Европейския съюз по опазване на околната среда. Разглеждайки е, петициите и това, което се казва от жалбоподателите в е, контекста Директива 35-2004 е, за екологичната отговорност, трябва да отчетем, че това е изключително важен проблем колегите го коментираха, към момента няма правилно прилагане на тази система от страна на правителството в Италия. И искам да запитам Европейската комисия какво прави по този въпрос. Европейската комисия не може да замести това, което се прави в държавите е, членки. Например, Италия и Испания в момента изпитват економически проблеми. И изглежда, че е, Европейската комисия успява да е, изпраща документи, в които се изброяват какви мерки трябва да предприемат при това положение правителството. Т.е. те заместват правителството в известен смисъл. Дали не би било възможно Европейската комисия да покаже същия подход и да действа с същата убеденост, когато става дума за стандарти, свързани не само с опазване здравето на гражданите, но и опазване на околната среда. Това са, може би, принципи и ценности, които са много по-важни, отколкото економическите принципи. Разбира се, трябва да държим сметка и за принципа на субсидиарност. Това е като червена нишка в дейността на всички европейски институции, но се надявам, че днес ще можете да ни дадете определен отговор от страна на Европейската комисия. Ще отговоря съвсем накратко на това, което казахте. Последния коментар, който направихте. Действително, в някои сектори Европейската комисия има повече правомощи, отколкото в други. Например, сферата на конкуренцията. Европейската комисия може пряко да наложи санкции, когато има нарушаване на регламентите свързани с конкуренцията. Но въпросите на опазването на околната среда са по-различни и ние трябва да се съобразяваме с договора. Съгласно него ние не разполагаме с правомощия в сферата на екологията. Те се намират в правомощията на държавите членки. Това, което можем да направим от наша страна е да заведем процедура за нарушаване но ако националните власти продължават да не изпълняват изискванията, те могат а, да бъдат а, осъдени а, от съда на Европейския съюз а, ако решението на съда е в подкрепа на комисията, националните власти трябва да предприемат действия за разрешаване на проблема. Това е системата, която се прилага съгласно договорите. За да се промени системата, което е възможно, но за целта трябва да има промяна в договорите. Относно конкретните въпроси, които ми зададохте, ако правилно съм ви разбрал, вие искате да знаете как върви сегашната процедура за нарушение и дали тя обхваща този вид отпадъци. Не, не, това не беше въпрос, това беше по-скоро коментар. В рамките на тази процедура за нарушение изглежда няма никакви клаузи, които да се отнасят за конкретните случаи, които разглеждаме тези отпадъци, които разискваме тук представители на комисията. Решението на съда не се отнася до депонирането на специални отпадъци. В рамките на процедурата за нарушение Европейската комисия поиска от националните власти, от италианските власти, да дадат гаранции, че ще има правилно третиране и на специалните отпадъци. Комисията също поиска от италианските власти да приемат специален план за обезвреждане на специалните отпадъци, промишлени и битови отпадъци относно процедурата за нарушение за екологични престъпления. Аз лично не съм запознат, аз лично не участвам. Има други колеги, които следят дали правилно се прилага директивата за екологичната отговорност в държавите членки. Не ми е известно да има в този контекст процедура за нарушение срещу Италия. Когато говорим за екологичната отговорност, има такава, защото няколко члена от директивата не са правилно транспонирани от страна на Италия. Вече имаме становище, според което ако Италия не коригира своите правила, ще бъде заведено дело срещу нея в Съда на Европейския съюз. Благодаря ви. Читам, че можем да приключим разискването по тази петиция. Искам да благодаря на всички. Трябва да оставим отворени тези петиции. Колегата Ярек поиска отново да отправим молба към съответните власти, както и да поискаме от Европейската комисия да прикани министрите, е, правителствата да се намесят е, за разрешаване на тези е, проблеми в сферите, в тяхна, тяхна компетенция. Регионите също имат своя конкретна отговорност, когато става дума за плановете за обезреждане на специални отпадъци или на битови отпадъци. Ние също имаме молба, а именно да е- има по-бърз отговор на Европейската комисия. Например, по процедурата за нарушения във връзка с неизпълнението на директивата за екологичната отговорност. Ние чухме някои отговори в това отношение. ulteriori eh, dettagli sul punto eh, e, e quindi chiedere a... Трябва да поискаме от комисията да поиска от Италия повече подробности. Комисията да направи нещо повече, а не само да упоменава подобни открити процедури за нарушение срещу Италия във връзка с проблемите с отпадъците в кампания. Ако сте съгласни да процедираме така, читам, че можем да приключим разискването по този въпрос. Ние ще продължим да следим този въпрос и ще оставим петициите открити. Може би координаторите ще обсъдят допълнително този въпрос на по-късен етап днес. И така приключваме по тези две петиции. Искам да благодаря на жълбоподателите. Ние ще ги държим в течение за допълнителното развитие на нещата по тези петиции. Преминаваме към следващата петиция, която фигурира под точка 7 в дневния ред. Тя е внесена от Фабиано Филипини с италианско гражданство, придружена от още четири подписа относно необичайното наличие на диоксин в свободно отглежданите животни в Риоли, Италия. Господин Фабиано Филипин е тук. Той ще представи петицията и искам да му дам думата за 5 минути. Thank you. И аз ще говоря на италиански. Добър ден на всички. Много ви благодаря за оказаното внимание и за поканата. Аз съм дошъл за да разкажа за нашия проблем. Добре, че дойдох по-рано на това заседание, тъй като чух какво се случва и в други райони на Италия, какви проблеми има там. Чували сте за токсичните отпадъци в Италия. Неапол е конкретен регион. Сега ще говоря за нашето положение в Фриоли. В Фриоли положението е общо взето същото. В някои райони, които са близо до индустриални помещения, има сериозно замърсяване, прахово замърсяване с различни вредни частици, вредни газове и така нататък. Ставаме свидетели на сериозна заплаха за здравето на хората. Положението е такова вече много години. Както много от колегите знаят, ние се обръщахме с молба за помощ към италианските власти. Направихме го много пъти, но не ни чуха. Аз днес съм тук не само като жител на тази област в Риоли, но и като администратор на една община. Преди 25-30 години в моята община имаше подобни проблеми. Беше направено едно проучване с цел да се види колко вредни вещества, отровни вещества се намират в нашия район. Имаше и проучване във връзка с заболяванията в нашия регион. Заболеваемостта сред хората, които са изправени пред това постоянно облучване с вредни чест инвестиции. Имаше и трето проучване на свободни кокошки и пилета. Това проучване не беше поискане на италианското правителство, но беше направено от един индустриален консорциум в нашия район – Оказва се, че пилетата са яли храна, която е заразена с диоксин. Имам доклад по тази тема. Там има приложение с анализа на направеното в нашия регион. Ако някой иска да получи копие, с удоволствие ще го предоставя данните са много по- красноречиви от това, което аз днес ще ви кажа тук. Ако погледнем вредните вещества, отровните вещества в храните, следим какво се случва от 2010 година насам, като обществения контрол в Риоли засяга всички животни. Тези анализи са много скъпи, около 2000 евро струва анализа на свободните кокошки и пилета. Много е важно средствата да не се използват, обаче като оправдание да не се прави нищо. До какви заключения стигнахме? Мисля, че ще е полезно да обясня. Искам да ви благодаря още веднъж, между другото, за това, че ме поканихте от името на този регион и от името на хората, които страдат. И в заключение, нека да ви поканя в нашия регион, за да видите какво се случва там. Вие говорихте за посещение в Италия, само че това беше в района на Неапол. Елате при нас в Риоли, в промишлената зона Маниаго, за да видите какво се случва. Колко тежко е положението. Смятам, че визитата ви ще е ползотворна и това ще бъде една възможност да покажете какво може да направите. Очертах проблемите, трябва да намерим отговорните лица. Много е трудно в Италия обаче да се намерят тези отговорни лица. Хората си прехвърлят топката постоянно. Много време измина и е много трудно сега да се намерят отговорните. твърде дълго вече сме подложени на едно такова третиране и околната среда е застрашена сериозно и живота и здравето на хората са застрашени сериозно. Благодаря ви за поканята. Извинявам се, че говорих по-дълго от 5 минути. Сигурен съм, че в много други региони на света има подобно положение като нашето. Благодаря председателката. Благодаря. Сега искам да дам думата на доктор Фрустрати, който е отговорен от името на комисията по този въпрос. Заповядайте. Uh, Благодаря за думата. Определено, когато говорим за промишлената зона Маниаго в Фриоли, трябва да кажем, че има няколко нормативни акта на Европейския съюз и комисията не е станала свидетел на конкретно нарушаване на съществуващите директиви и регламенти, ето защо комисията не е предприела действия. Това беше потвърдено и от италианските власти. Те заявиха, че регионалната служба за защита на околната среда, АРПА, в Орденоне е направила анализ на вредните емисии и диоксина, изпускан от а, цементовите заводи, както и по отношение на така наречените PCB всички измерени количества са по-низки от допустимите или в рамките на допустимото. Що се отнася до диоксина в месото на свободно отглежданите пилета, добре е да получим конкретни подробности. Говорихте и за снимки. Допускам, че нивото не е отговаря на определеното в регламент 1881 от 2006 година. Имаме и ориентационни стойности и ако те не се спазват, може да се започне разследване с цел елиминиране на източника на заразата – по отношение на свободно отглежданите кокошки, италианските власти ни осведомиха, че няма случай на неспазване на законодателството в региона на Фриоли, когато става въпрос за храна с животински происход. Казаха ни, че ще се опитат да идентифицират проблема ако той съществува и ако има проблем, ще се направи опит той да се обвърже с индустриалната зона. Италианските колеги са се опитали да идентифицират ферми, които хранят своите животни с храна, произведена в съответния регион, само че те не са успяли да намерят ферма, която да храни животните си само с храна, произведена в този регион. Ако има някакво наличие на вредни вещества, ще трябва да се вземат необходимите мерки. Италианските колеги взимат проби от а, яйцата, от млечните продукти, от фуражите в региона, с цел да се идентифицира източника. Този процес е, започна съвсем скоро. За сега няма поводи за притеснение. Ако по-късно бъдат открити застрашаващи живота и здравето количества на диоксин, ще бъдат направени опити да се обвържат тези нива с съответните промишлени зони и ще се предприемат съответните мерки. Аз ще ви дам допълнителна информация, когато я получа, естествено. Благодаря, господин Занони. Благодаря, господин, госпожо председател. Този проблем, който беше засегнат от носителя на петицията, е много широко разпространен не само в региона, за който говорим, но и в други региони. В този случай беше извършен анализ на кокошки и стана ясно, че стойностите на диоксина превишават граничните стойности, което показва, че очевидно този регион в който са отгледани кокошките, е много силно замърсен. Последващите анализи на промишлените емисии в тази област показаха, че те всъщност са в рамките на нормата. Проблемът, който възниква е следният. По-скоро става дума за въпрос дали е необходимо да се предвиди буферна зона между промишлените райони и районите, в които могат да се отглеждат животни или да се произвеждат хранителни продукти за хуманна и нехуманна употреба. И има много скандални случаи, които доказват, че настоящата уредба законова уредба не е достатъчна за защита на човешкото здраве. В Брешия, например, има индустриална зона, в която никога не са превишавани граничните стойности на емисиите, обаче, въпреки това, всички обори, в които пребивават крави за млеконадой трябва да бъдат затворени, защото там са измерени стойности на диоксин над граничните. Това показва, че ние имаме закони, които забраняват замърсяване, което превишава определени гранични стойности, но що се отнася до абсолютните стойности, когато се установи, че замърсяването продължава години, нямаме никакви гаранции. И продукти, по-скоро вещества, като диоксин, се натрупат и в почвата, което води до там, че кравите поглъщат тези вещества, а те попадат в млякото. Подобни явления съществуват не само при кравите, те се срещат, да речем, и в майченото мляко, при хората. И аз искам още веднъж да подчертая това – Става дума за майченото мляко при нас хората, което също е, може да съдържа вредни вещества и това е установено. Например, когато става дума за престой в близост до съоръжение за изгаряне на отпадъци, измерени са недопустими стойности на диоксин в майченото мляко, тези съоръжения за изгаряне на отпадъци са а, е, с емисии, които не превишават законовите норми, обаче все пак анализът показва, че в майченото мляко има превишаване на допустимото количество диоксин. И имаше конференция по тази тема, произвед проведена под ръководството на една лаборатория, стана ясно по време на тази конкуренция, конференция, извинете, че е, е на лице коктейл от вредни вещества. Аз е, е, самият съм взимал проби и изпратих е, резултатите на компетентния комисар, който ми отговори, че нямаме комбинирани гранични стойности. Аз мисля, че това е огромен проблем. Друг голям проблем, който съществува в Северо-Источна Италия и този проблем беше засегнат от носителя на петицията е следният. И имаме тази лаборатория, Инка, се нарича тя. Имаме също и Национална университетска химическа лаборатория. Тя е акредитирана и международно призната. Тази лаборатория измери диоксиновите стойности в кравето мляко в района на Бреша. Също така беше открит диоксин и в а, месото на кокошките, за което става дума в петицията, бяха открити и други случаи. За съжаление обаче тази лаборатория трябваше да бъде е, закрита и беше закрита е, неодавна, тъй като район Венето няма средства за поддържането и смятам, че ние от агенцията ЕФСА трябва да възложим съответни изследвания в районите, в близост до съоръжения за изгаряне на отпадъци. Аз мисля, че дойде времето да бъдат тласнати напред законодателните инициативи за такива райони. Там трябва да бъдат създадени буферни зони, в които да не се отглеждат животни и да не се засаждат селскостопански култури, които са предназначени за човешка употреба. Защото ако имаме определени гранични стойности, определени определени норми е, и когато тези норми бъдат е, превишени, то това означава, че съответният продукт не може да се използва. Е, това обаче не е достатъчно. Необходими са ни по буферни зони. Искам да посоча също, че е, вносителят на петицията трябва да внесе още информация, трябва да се запознаем с резултатите от анализа, за да разберем как се е стигнало до такива случаи. Тези случаи не се е, публикуват, не става достояние на широката обществено следствие действието на органите на местната власт, това става по-скоро случайно е, следствие на действието на неправителствени организации. Така че в крайна сметка се получава така, че ние съвсем случайно установяваме, че е, са в обращение хранителни вещества, които са, държат вредности. Благодаря. Госпожо председател, само две думи. Трябва да се вземе предвид кумулативния ефект, защото трайното замърсяване чрез е, различни отпадъци, най-вече високо токсични такива, води до драматични последици за здравето на хората в замърсените райони. И ето защо е изключително важно Европейската комисия да се обърне към властите с молба за оценка на кумулативното въздействие на трайното замърсяване върху здравето на хората – защото ако погледнем въздействието върху почвите, водите, въздуха, ще видим само част от истината. И няма да разберем какво ще бъде дългосрочното развитие на проблема а в дългосрочен план се оказва най-голямо отрицателно въздействие върху населението. Става въпрос за вакуум в европейското законодателство. Генерална дирекция околна среда говори за кумулативно въздействие, но това е по-скоро едно празно, пусто изречение. Зад него не се крие нищо, не се предвиждат измервания, и изпълнение на практика. Благодаря. Благодаря господин Буштинаро, казва председателката. Някой друг иска ли да каже нещо? Няма желаещи, значи ще оставим тази петиция отворена и ще изчакаме отговора на националните власти. Защото комисията не каза, че се е обърнала с молба за информация към италианските власти. Значи, ние можем също да подкрепим това искане за информация към националните и регионалните органи. За момента, вероятно, не можем да направим нищо повече. По-късно можем да работим в тясна връзка с Комисията по околна среда. Ние можем да ги подкрепим в законодателната работа по директивата. За сега не можем да направим нищо повече. Ще прекратим дебатите по тази петиция за момента с това решение, което сега оповестих. Това беше последната точка, казва председателката. Не, извинявам се. Има още една точка. Това е петиция номер 8. Вероятно става въпрос за точка 8 от дневния ред. Господин Жан Пиро, вносителя е тук. Имате думата за 5 минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Петицията се отнася до работното време на доброволците пожарникари. Знаем, че общностното право трябва да се изпълня от държавите, но когато една държава, като Белгия или Франция, счита, че работещ, който е доброволец, този човек обаче не е чист доброволец. Той има определен статут, е, има срочен договор, който може да бъде подновяван и извършва същата работа, както професионалистите. Знаем, че член 3 от Директива 89-391 определя работещия като всяко лице, което е наето от работодател, включително стъжанти, чираци, с изключение на домашните помощници. Тази директива е включена в новата директива 2003 на наклона черта 88 в съображения 3 и 4, точки 3 и 4 на първия член. И така всички, които извършват определен тип работа, не могат да натрупат повече от 168 часа месечно на разположение. Знаем, че през цялата година е, и почти 70 часа месечно може да се натрупа съгласно референтен период от 4 месеца, вместо 48 месеца, както е предвидено директивата. Четвърто съображение на директивата от 2003 посочва, че подобряване на безопасните и здравословни условия на труд не трябва да бъде въпрос, който да се подчинява на чисто економически съображения. Пожарникарите доброволци са разпределени на 4 екипа и те покриват последователно 24-те часа в денонощието. Съществуват две възможности. Да бъде наложено дежурство на тези доброволци пожарникари в пожарната или в ограничена зона, която им позволява в рамките на 5 минути да се явят на работа. В противен случай ги чакат санкции. И в двете, двата случая, или в пожарната, или на ограничена територия, показват, че трябва да е на разположение на своя работодател пожарникарят и трябва да може да поеме обаждането и да действа което а, трябва да се изчита за време, а, работно време, така както беше а, постановено от съда по делото Ягер. Това, което а, съществува към момента като практика, противоречи на протокол номер 4 от Конвенцията а, по правата на човека. Всъщност, две са възможностите за това време. Време за работа и за почивка. Няма междинна категория съгласно директивата от 2003. Тоест, цялото време трябва да се счита или за работно време, или за време за почивка. Това е в съответствие с решението на съда по делото ИАГЕР. От три години Европейската комисия трябва да изисква от Белгия, както и от други държави, които са в нарушение, да приложат е, общностното право, така както са прияти регламентите от Европейския парламент и също да се внесат корекции в съобщението от 6 май 2011 година от страна на комисията. Както посочи жалбоподателят, това е петиция, която датира от доста време. Имаше съобщение от комисията. Беше проведено изслушване през декември 2010. Имаше също съобщение за парламента от май 2011 година. Жълбоподателят представи на парламента редица нови приложения през май април и юни на тази година. Ние сме изготвили допълнително съобщение във връзка с тях. Те са в окончателната фаза на одобрение, преди да ги предадем на Европейския парламент. Те не са на разположение на Комисията по петициите в момента, но ще получите тази информация в скоро време. В документацията се съдържа и жалба срещу комисията. Ние имахме доста кореспонденция с жалбоподателя. Имаше доста трудности в този случай да се установят фактите съгласно националното право участие, защото имаше доста решения на националните съдилища от последните години, които доведоха до промяна на правната, правните основания. Първоначалната петиция се отнасяше предимно за заплащането. От е, последните материали става ясно, че за жълбоподателят е, също се интересува преди всичко на този етап е, до ограничаването на работното време, съгласно директивата за работното време, като се отчитат безопасните и здравословни условия на труд. Има няколко обърквания, свързани с тази петиция. Първо, че тя е свързана с положението за така наречените пожарникари доброволци в Белгия. Професионалните пожарникари са обхванати от директивата за работното време, дали са обхванати от тази директива и пожарникарите доброволци е по-сложен правен въпрос, защото има различна практика по отношение на тази категория в държавите членки. Отношението на комисията по тази петиция така както е посочен в съобщението ни от 2011 година и при отчитане на последните решения на Съда на Европейския съюз по делото Ягер, където е, се посочва, че дефиницията за работеща в директивата е доста широка и се прилага по-скоро при а, прилагане на принципа за свободно движение на работници и трябва да се спазва от националните съдилища. Жалбоподателят се позовава на дефиницията в директивата за безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се също и какво е становището на съда по прилагането на директивата. По отношение на тази петиция, това не е критичен а, въпрос. Много от съдилищата постановиха, че а, що се отнася а, до доброволците, пожарникари в Белгия, те трябва да бъдат а, а, считани а, за работещи лица. Въпросът е как да се очита времето за целите на петицията. Жалбоподателят твърди, че работното време и времето за почивка на пожарникарите доброволци не отговарят на лимитите, които са определени в тази директива, защото освен на тази своя доброволна а, дейност. Те изпълняват а, и а, други дейности. Бяха направени доста проучвания. Беше установено, а, че съгласно националното право на Белгия, нещата стоят последния начин. Редовното работно време а, на пожарникарите доброволци се отчита като работно време. Времето на разположение, т.е. когато те трябва да бъдат на разположение на работното място, в пожарната също се отчита като работно време. Ако бъдат повикани докато са у дома си, за да отговорят на спешна ситуация, също се отчита за работно време времето, което са посветили Тоест, времето, в което са ангажирани или са на разположение този тип пожарникари, е отчетено. Тук става дума за някакъв конкретен а, въпрос, а, а, за конкретни случаи, да речем в малки общини, където няма специална пожарна къд, а, сграда на пожарната, където могат а, да а, са на разположение а, и те трябва да бъдат а, наблизо а, при приятели, да могат да реагират бързо, ако постъпи а, повикване времето, при което трябва да реагират на обаждането, все още не е достатъчно изяснено. Нашето разбиране от материалите, с които разполагаме, е, че това може да бъде до 25 минути, а в някои общини няма дори определен такъв лимит, докато жалбоподателят посочва в материалите, които допълнително представи, че има циркулярно писмо, определяща периода за реагиране между 3 и 5 минути, който е доста по-малко. Но всъщност, съгласно тълкованието на съдилищата, този период е определен по-скоро между 10 и 15 минути според общината. Ние поискахме от националните бългийски власти да изяснят тези случаи, за да имаме ясна картина за фактите, които са приложими. Що се отнася до начина по който трябва да се отчита това време, комисията а, отчита а, делата СИМАП и ДЕЛАС. СИМАП се отнася за лекарите и времето за, на разположение и времето, което трябва да реагират при повикване, докато са на разположение и случаите, когато могат да останат у дома си. Времето на повикване беше решено от съда, трябва да се третира като работно време, съгласно директивата за работното време. Този анализ беше подчертан отново от, от съда в делото ЕГЕР. Ягер. В момента ние изчакваме отговорът на белгийските власти, за да получим пълна яснота за точния период от време за реагиране при обаждане на доброволците пожарникари. Според нас времето, което е посочено, е по-близо до времето на разположение, така както беше разгледано по друго дело. Petitions Committee will deal in a more detailed fashion with the points raised by the Аз съм готова да разгледаме по-подробно в последствие някои конкретни въпроси от страна на жалбоподателя. Благодаря. Господин Бощинаро има думата. Сори, сори. Извинявам се. Не съм доволен от отговора на комисията. Първо. Става въпрос за неясна дефиниция. Какво представлява работното време за един пожарникар? За него няма възможност да определи продължителността на работното си време. Помните ли пожарите в Нью Йорк, в САЩ? Имаше ограничение на работното време на пожарникарите. И имаше ли американски орган, който да каже спрете, работното ви време е изтекло и трябва да бъдете заменени от други екипи. Това е невъзможно. Когато има голям пожар, не може да се предвиди колко дълго ще трае този пожар. Това е специфична черта на работното време на пожарникарите. На второ място – какво се случва, когато се намесват доброволци? И имаме голям пожар. И когато има намеса на сапьори, не само пожарникари, това може да са хора, които трябва да се намесят, когато има мащабни природни бедствия, терористични атаки. Можем ли да кажем 5 минути, 10 минути, 30 минути или 1 час? И в рамките на това време терориста ще спре своята работа и съответно пожарникара ще спре да работи. Това е нелепо. Става въпрос за липса на определение на специфичните черти на тази професия. И на второ място. Тези хора са задължени или да останат в едно специално място – или да си останат вкъщи, но да са готови да откликнат в рамките на 5 минути. И не знам всъщност за колко време се очакват те да стигнат до мястото на срещата. Това е като в армията. Не може да се каже, Днес ще отговоря, ако ми се обадят, само че утре е празник и аз няма да вдигам телефона, те ще се справят без мен. Ако успеем да излезем извън рамките на това тясно тълкуване, просто няма да има пожарникари независимо от това дали са доброволци или професионални такива. Белгийските власти не описват точно и ясно задълженията, отговорностите на двете страни на работодателя и на заетите. Не се взима решение за работното време и какво ще стане, ако тези хора продължат да работят след като са изтекли сроковете, определени в белгийското законодателство. Дали те ще спрат да се борят срещу пожара, ако го направят, вероятно ще бъдат санкционирани или ще бъдат хвърлени в затвора, защото това е престъпление. Не може да спреш да гасиш пожар. Това е като в роман на Кавка. Моля, Обърнете се към белгийските власти и им кажете, че те трябва да решат всички проблеми. Ние трябва да дадем отговор на вносителите на петицията. Аз не съм юрист по професия, но е очевидно, че когато един пожарникар отиде да гаси пожар, независимо дали е нощ, ден, дали вали дъжд или грее слънце, поженикарите трябва да го направят. Като в армията. Това не е свободен избор. И Европейската комисия трябва да намери решение на всички проблеми. Защото не виждам защо трябва да се обезкуражат окоръжават доброволците да се борят за интересите на своята община. Когато има някаква катастрофа, някакво бедствие, няма да се появи никой, за да се бори с него. Сега се плаща само на професионалисти. Така че ние трябва да направим така, че законодателството да реши всички проблеми и да има правилно отношение към тези доброволци. Благодаря, господин Буштинаро. Казва председателката някой друг. Някой иска ли да каже нещо? Мисля, че дори и във връзка с тази петиция искате 3 минути за отговор, така ли? Благодаря, госпожо председател. Това, което чух Независимо дали става дума за доброволни или професионални пожарникари, трябва да държим сметка за тяхната сигурност и за тяхното здраве. И трябва да им се гарантира времето за почивка, така както е предвидено в Европа. 48 периода, 48 часа В Белгия 38 е часа тази норма. Аз не съм съгласен с това, което наблюдавам в Белгия. Това е белгийски проблем и това, което искам и което подчертах в моето изказване, е да се спазват е, европейските изисквания, да се спазва европейската директива. Аз не искам нищо повече от това, което е записано защото е ясно какво постанови съда в това отношение по делото Ягер. Ако те се намират а, наблизо, това няма никакво значение. Никой работодател не може да а, каже, вие може да стоите в къща и, и това ще се разгледа, като все едно сте в а, а, пожарната. Ние говорим за присъствие в а, много ограничена, близка зона, която да позволява да се реагира в рамките от 3 до 5 минути. Нашето искане е съвсем просто. Трябва да се отчитат подобни е, случаи. Всичко се базира на тези предвидени в европейското законодателство 48 часа. Те трябва да се прилагат а, е, и по отношение на пожарникарите доброволци, като се държи сметка за тяхната безопасност е, и здраве. Има европейски норми, Не е нормално обаче цяла нощ една пожарна команда да работи. В Белгия се казва, че трябва да реагират в рамките на 5 минути. И те носят отговорност. Но нека да видим какво е записано. Там е предвиден по-дълъг срок, е, на 10 минути. И аз не искам нищо повече от това да се спазва европейското е, право. Това го искам вече от 3 години. Благодаря ви, госпожо председател. Може би говорих твърде дълго, но вие бяхте и е, много благосклонна към нас. Няма проблем. Благодаря. Беше добре да вземете още веднъж думата. И мисля, че е, нашата комисия показа, че ние сме съпричастни към вашите проблеми, че сме осведомени за текущите събития вие описахте много подробно различните дейности, за които става дума, така че оставаме открита тази петиция. Европейската комисия и нашата комисия ще извършат е, по-подробна проверка. Необходим ни е още един допълнителен документ, за който беше заявено, че ще бъде внесен. И след получаването на този документ ние бихме могли да продължим нашите проучвания, да зададем някои допълнителни въпроси. И след това ще видим Как можем да реагираме ние като комисия по петициите на вашата петиция? Значи, вашата петиция остава открита. Сега преключваме работата в комисията. В 17.30 започва заседанието на координаторите.